Bene, allora cominciamo. започнем нашата работа. Първо давам ще, ще дам думата на първите докладчици, но преди това искам да ви съобща съобщен, да ви представя през съобщенията на председателя. Утре ще започнем да гласуваме в 9.30. Просто ви го при... припомням, припомням ви, тъй, тъй като обикновено ще гласуваме в 10 часа, а утре ще гласуваме от 9.30. Имаме много неща за гласуване. Ние много, много ви моля не забравяйте картите си за гласуване и ще гласуваме сигурно поне до 12 часа. След обеда ще организираме съвместно заседание с Комисията по транспорта. Заседание, което ще проведем между 17 и 18.30 часа в зала 6Q2. Тоест, съседанието няма да се проведе в тази зала. Утре, утре сутринта продължаваме нашето заседание тук, а след обед ще се преместиме. Колкото до превода, има... разполагате с превод на всички езици на нашата комисия. Днес след обед нашата дискусия ще се организира около три теми. Разполагаме с два часа около 2 часа за дебат. Първата, първата тема, която ще обсъждаме, ще обхване докладите на колегите Мадюрел Карвало и Ехлер – и разполагаме с час и 15 за обсъждане на тази тема. Втората тема, която ще обсъдим, е, ще бъде тема свързана с докладите на Ламберц и Матиас. Половин час и трети, третия доклад ще бъде доклада Скинер. 15 минути става дума за обмен на мнение по внесените изменения. Става дума за най-спорните изменения, а ще продължим дебата в понеделник, 8 октомври. А, сега ще започнем темата, дебата по темата. Всеки докладчик ще разполага с 4 минути и сега давам думата на Тереза Мадорело. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, просто се опитахме да обсъдиме начина по който ще се води дебата. Първо искам да благодаря на колегите за техния ценен принос и за внесените 1802 изменения. Става дума за наистина доста многобройни изменения, което означава, че парламента отдава огромно значение на е, нощните изследвания и иновациите и по-специално на програмата Хоризонта 2020 година. Е, същ, същевременно е, ние е, обсъждаме тук един политически инструмент, е, най-значимият инструмент, с който разполага Европейския съюз, ако искаме да създаваме работни места и да насърчаваме економическия растеж. Е, трябва да бъдем отговорни. Нека не забравяме какъв е, каква е економическата е конюнктура. Сега бих искала да се спра на измененията, които наистина се отдалечават от първоначалното предложение на комисията. Първо в първа глава, основни принципи, там са в, в тази в тази част имаме много изменения. Мисля, че в глава 15 може да бъде разгледана в две части. Първо, от една страна равноправието между половете, от друга страна равноправно отношение има, на, на практика се е постигнат консен, консенсус, що се отнася до основната цел, т.е. трябва да има достъп за всички, които искат да публикуват в рамките на програма 2 и Хоризонт 2020 година. Ние всички желаеме да наста се насърчат нужните, нужните изследвания и иновациите и за това ще трябва е, да използваме много по-ефективно средствата, предназначени за е, тези две е, дейности. По това няма спор, но е, трябва да се намери един балансиран подход е, за прилагането на този принцип. Член 16. Постигнахме е, споразумение между е, докладчиците в Сянка, така че ще е, вземеме текста от е, седмата рамкова програма. Това е един текст, около който сме се обединили, затова по-добре нека не внасяме допълнителни изменения. Що се отнася до новите цели, също има едно широко споделено а, мнение, че целта трябва да бъдат отличие, челен опит и така нататък, но Мисля, че всички тези е, цели трябва да бъдат обединени в е, приоритет е, номер едно, тъй като в противен случай ще имаме проблеми с финансирането или просто ще се и много, много от нас смятат, че не са необходими да се включват допълнителни предизвикателства е, след първите 6, които сме приели. Колкото до малките средни и средни предприятия, всички е, подчертават необходимостта мал... тези предприятия да участват е, и да е, играят важна роля в е, осъществяването на цялата, цялостната програма, но има е, различия относно цифрите. Е, тук бих искал да спомена онези 15%, които фигурират в седмата рамкова програма. Има и някои несъгласия относно партньорствата и така нататък, но, но при всички случаи там, по, по тази тема ще постигнем съгласие. И, но колкото до самите области, аз смятам, че трябва да се придържаме към предложенията на комисията, комисията, тъй като в противен случай ще има бюджетни последици, които трудно ще можем е, да ем, по които трудно може да се споразумееме. Само още една дума, госпожо председател. Моят, моята група предлага дейностите Мари Кюри да бъдат финансирани с повече средства. Подобно искане е, е изразено и от академичните и научно-изследователските общности. И второ, Бихме искали също така да има известна гъвкавост при упражнението на бюджета, като разбира се това да не става за сметка на прозрачността. Затова ние предлагаме специално и отделни средства да бъдат заделени за малките и средни предприятия. Така че, дами и господа, аз смятам, че този проект ще е от огромно значение за бъдещето и, кон, и конкурентността на Европейския съюз, но а, но за това са необходими средства. Необходими са два пъти повече средства от тези залегнали в седмата рамкова програма. Това ням, няма, да е, няма да е лесно да постигнем този резултат, но трябва да бъдем всички на твърда позиция и да направим необходимите компромиси. Благодаря следващият оратор. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, искам да ви благодаря за подадените към доклада предложения за изменение и за тясто сътрудничество заедно с другите двама докладчици, а, от, а, както и с докладчиците в Сянка. Тримата основни докладчици а, също работих в тясно сътрудничество, се стигна до този съвместен дебат. Искам да ви кажа, че имахме де, първо 988 изменения. Трябва да отбележа, че огромното большинство от тези изменения отразяват първоначалния дух на доклада. Вече изготвих като основни штрихи, компромисни е, текстове. За мен е особено важно как ще протече днешната дискусия, за да мога да ги дооформя и да ви ги разпратя. И така, като начало, кои са на основните области на конвергенция на всички изменения. Искам да подчертая четири момента. Първо, отличните постижения остава основен принцип за изграждането на програмата Хоризонт 2020. От основно внимание трябва да се обърне на постигане на баланс на подходите отгоре надолу и отдолу нагоре. На второ, трябва да се е, постараем да се разшири участието. В тази връзка да се обърне повече внимание за по-балансирана представителност на различните региони в различните държави членки. Трябва да положим усилия за създаване е, на а, осведоменост, за да има а, обща платформа за участниците. По отношение на засилването на синергията между Хоризонт 2020 и структурните фондове чрез финансиране трябва да засилим демонстрационните проекти за синергия в различните аспекти на Хоризонт 2020 и е основните технологични приоритети, освен това да обвързим, обвържем основните дейности в тази програма с случващото се на национално и регионално равнище. Ние казваме, Хоризонт 2020 не е просто програма за финансиране, това е структурна програма, която има положителен ефект за укрепването на европейското пространство за изследванията. Тези последици ще бъдат видни в много области. Няколко са измененията в тази посока, например в областта на здравеопазването, където подобряването на ефикасната координация от страна на научната общност може да помогне много за практическите резултати в здравеопазването за гражданите. Има няколко идеи да се задълбочи стълба за лидерство в економиките, да се включат квантови технологии, сурови, суровини, хими, химични продукти, биотехнологии и космически технологии. По същия начин, по отношение на технологиите, има група предложения, които искат да се задълбочат дейностите, свързани с социално предизвикателство 1 и социално предизвикателство 2, като се подчертаят изследването в морска среда. Номер 3 енергийна ефективност, съхраняване на е, енергия е, децентрализирано производство на енергия и е, улавяне и складиране на въглероден двуокис. В петата сфера особено внимание обръщаме на водното измерение на биоразнообразието и шесто е, културното измерение. Има и предложение да се раздели шестият предизвикателство на две, свързани с общественото развитие. От една страна за иновацията и социалното общество и на друг подприоритет за сигурността. Има се обаче някои изменения, които са насочени в по-различни области. Аз не искам да разтваряме широко вратите за дискусия, но има няколко такива. Е, една такава област е отвореният достъп до изследователските данни. Заедно с докладчиците в Сянка обаче ние водим нещата към посока на по-голям достъп, но ще имаме още няколко заседания, за да очертаем най-удачния път за това. На второ място, на къде да се насочат усилията за разширяване на участието. Дали да има хоризонтален аспект в два основни блока или да бъде средоточено всичко към а, стълб номер едно. На другата област, къде да се е, постави въпроса за науката и обществото, дали в първи или в трети стълб а, въпрос, по който има разногласие, е маркирането. Няколко колеги искат да маркираме а, за определени теми определена част от бюджета. И накрая какво ни притеснява по бюджета? Чухме от съвета, че има желание да се извършат някои съкръщения в общия бюджет на Хоризонт 2020. Надявам се, че правителствата ще подкрепят Хоризонт 2020, няма да го съкратят, особено по отношение на отличните постижения в академичната сфера. В научната сфера не можеш да получиш повече, отколкото си вложил. Мисля, че е необходимо нашите правителства да ни покрепят и да осигурят необходимия бюджет за Хоризонт 2020. Искам да чуя какво мислите всички вие и да продължим все така тясно да си сътрудничим, както до сега. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на госпожа Кавай, господин Елер. Благодаря много, госпожо председател. Бих искал да подчертая колко високо ценя моите колеги, които успяха да изкажат всичко, което имат да казват за 5 или 6 минути. Нека да ви кажа, че получихме първите компромисни изменения. Преди няколко дни в Страсбург се събраха докладчиците в Сянка така че да се обсъдят тези толкова важни въпроси. Наистина няма да мога всичко да ви обясня за 2 или 3 минути, защото е много техническа тази тема, но ще ви изложа основните проблеми. Всички сме съгласни с това, че се нуждаем от значително упростяване. Комисията направи е, по е, предложение на парламента, но не са много уместни предложените упростявания. Имаме обща позиция, що се отнася до счетоводните е, стандарти. Можем още да изгладим формулировките, но има консенсус по същество. Съгласни сме също така, че е, процедурите на ОДИ трябва да бъдат упростени е, поетапно. Съгласни сме също така е, по времевите измерения и графика на тази дейност. Две теми се добавят към всичко това, по които също има принципно съгласие. Двуетапна процедура на оценяване и също така промене на срока на 6 месеца. Естествено, че трябва да се предвидят и изключения, но във всички случаи искаме да бъдем по-амбициозни отколкото а, предполага това предложението на комисията. Всичко, което е свързано с а, а, развитието, госпожа Матиас а, прави предложение да се запази това, което е записано в седмата рамкова програма – Що се отнася до системата за подпомагане, получихме различни предложения и въпросът, който стои, е да проучим и как стоят нещата с косвените разходи. Доста Разнопосочни са предложенията, които получаваме в тази насока. Някои говорят за 10%, други за 60%. 20-25% може би е разумна цифра, но така или иначе подлежи на обсъждане. Има а, поредица изменения и това искане на НП свързано с въвеждането на системи за големите мощности. Дали трябва тук да бъдат включени и други, това е предмет на компромисно решение, но така или иначе и тук има съществени различия в гледните точки. И за да постигнем компромисно решение, е, трябва наистина внимателно да проследим какви са цифровите измерения на всички предложения. Е, защото е, решихме с докладчиците в Сянка, че е необходимо да разполагаме и с тези цифрови данни. Искам да привлека вниманието ви върху едно-две неща. упростяването. Е, трябва да се осъществи, но то има своята цена. Предложението на комисията е, посочва, че ще се оскъпи проекта 7-8%, е, което означава, че ще имаме 7-8% по-малко проекти. А ако искаме да бъдем полезни и да получим по-голяма помощ, всичко това зависи от броя на включените проекти. Още един елемент частните инвестиции. Тук също има много слаби места. Трябва да видим какво да бъде участието от трети страни. Стои въпросът и с ефективното и оползотворяване на европейските средства. Предлага се заплатите да се опрат на националните показатели, но трябва наистина да определим към какво се стремим повече проекти или чисто и просто значителни съкръщения. Важното е да се определят темите, е, залегнали в трите доклада, е, защото е, системата Open Exit дълго, многократно се спомена тя, трябва все пак да постигнем съгласие по този въпрос, а не да имаме различни решения, които да не могат да бъдат осъществени. Благодаря на колегата Елер. Припомням, на колегите, които не бяха тук в началото на дискусията, че на три блока разделихме дискусията. Това беше първия блок доклади, представени от колегите Мадурел, Карвалю и Ехлер. И за сега ще проведем дискусия по този пръв блок доклади. След това ще преминем към Матиас и Скинер, тези два доклада. Знаете с колко време разполагаме. Две минути на оратор. Моля ви, спазвайте това време, защото ще трябва да орежем последните желаящи. Да се изкаже господин Гламт. Колега Елер. Елер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не бих искала да се изказвам многократно, но в чак в петък получихме предложенията за компромиси, така че не сме могли да ги обработиме. И мисля, че ако разполагаме с необходимо време, ще можем да преструктурираме предложенията, защото на практика позициите съвпадат по много точки. Важно е наистина да имаме една единна позиция, защото ако нямаме две трети мнозинство, ще имаме много проблеми с приемането на бюджета. Аз обаче не съм а, така оптимистично настроен, както госпожа Карвайо, защото струва ми се, че има, има възможност да, се, да има сблъсък с а, съвета и от процедурна гледна точка тези три е, доклада се появиха твърде късно в отделеното за тази тема време, така че дебат ще може да има чак през декември и се боя, че съвета ще предложи един компромис от 1%, т.е. 60 милиарда. Някои считат, че би било целесообразно да, ви, да видиме какви средства бихме могли да получиме по линията на Кохезионния фонд, но това ще означава не повече от 40 милиарда, така че според мен това е недопустимо. Затова мисля, че е необходимо да бъдем единни, да, се, да постигнем споразумение между различните политически групи и на, на, на първо време просто да а, не, да не, да не на, настояваме за а, проценти, а просто наистина да постигнем компромис по линията на ФЕОГА, по линията на Кохезионния фонд, защото в противен случай ще има наистина намаление на а, цялостното количество средства за научните изследвания. Нека не, нека не забравяме също и кой е елемента, който ни позволява и ще насърчава а, економическия растеж. Благодаря, господин Гланте. Благодаря, госпожо председател. Проблема е, разбира се, да постигнем компромис, но но трябва да видим и каква ще бъде нашата позиция а, е, спрямо съвета. Някои колеги явно не, не са не, не са достатъчно в а, е, течение на нещата. Говориме за насърчаване на ръста в е, Европа, за челната роля на научните изследвания и иновациите, а също временно говориме за е, съкръщаване на бюджета. Това е несъвместимо. Да, трябва да има упростяване на правилата, но упростяване не означава липса на, на, на правила. Затова смятам, че трябва да постигнем компромис, в който да малките и средни предприятия да намерят своето място. Е, разбирам, че се опитваме да, да подпомогнем и на промишления сектор, но нека не забравяме, че понякога там имаме конгломерати, които са много по-солидни, а малките и средни предприятия са в много по-неравностойно положение, така че смятам, че трябва да постигнем някакъв разумен компромис. Това е важно е за малките и средни предприятия да бъдат подпомагани, да има възможности за повторно финансиране. А колкото до публично-частното партньорство, да, това е тема, която трябва да бъде обсъждана, но на основата на много строги, ясни правила. Следващия пред оратор. Господин Йохансон. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на нашите докладчици и колеги. Благодаря за свършеното. Нашата обща цел е да предвижим нещата напред по хоризонт 2020 от самия брой на предложените изменения, човек остава с определено впечатление за докладите. Аз обаче съм убеден, че има съгласие между докладчиците. Всички казват, че трябва да се е, инвестира повече в изследователска дейност, в е, иновации, в приближаване на проектите до пазара. А, всички говорят за по-нататъчни дебати. Вече имахме разговори с другите докладчици, докладчиците в сянка и всичко върви на, наред за сега. А, ние разгледахме предложените изменения. Искам да изразя съгласие с казаното до тук. Добре би било да излезем с а, обща позиция, т.е. да имаме съгласие, а, каквито и разногласия да имаме за момента, нека да намерим някакъв начин да ги съгласуваме. На второ място също искаме да имаме една широка база, за да можем оттам да тръгнем на преговори с съвета. Разбира се, имаме от темата за отличните постижения. Това е нашата цел, но имаме и други дискусии относно изследователската дейност, иновациите и по е, голямата близост до пазара, как можем да го разширим това географски, да а, е, го разширим и по отношение на включваните в индустрията фирми и да наблегнем на иновациите. Имаме разговори с съвета по отношение на бюджета, които са изключително сериозни. Аз ще си позволя един коментар. Според мен всички участци в процеса са на едно мнение. Има нужда от някаква обща цялостна дейност в изследователската иновативна дейност, предвид на състоянието на нещата при нас в Европа. Много, на много места се извършват трансформации. има принос, който идва и от Европа, и от държавите членки. Ние трябва да направим каквото е по нашите сили за подобряване подобряване на нещата. Разбира се, има и индустриални агенти, които работят в Европа и ние искаме те да не се изместят и да отидат другаде. Друга тема. Първо трябва да видим какво предлага комисията. Не става въпрос само за изследователска дейност, а и за иновации. Да не ги пропускаме. Това е промена, промяна в сравнение с предходната програма. Що се отнася до докладчиците и докладчиците в Сянка има доста внесени изменения, които говорят за голямата загриженост. Много се наблага на необходимостта от опростяване, нека да го се възползва максимално от това. В заключение, компромисът, който постигнахме, например, по отношение на изследванията в областта на а, стволовите клетки, трябва да ни бъде за пример. Нека да го направим и при тази програма. Благодаря а, госпожа Форд. А, аз съвсем накратко ще се изкажа, но ще говоря и за трите доклада, така че ви моля за снисходителност по отношение на времето. Първо, благодаря на докладчиците, защото аз знам, че е, те е, трябваше да свършат огромна по обем работа и то по максимално добър начин. Трябва да опростим и текста, а не само програмата и с толкова многобройни предложения за изменения не знам как ще се опрости самия текст. Сега за опростяването, разбира се, това е едно от най-важните неща. Важни са предложенията. и Искаме програмите да бъдат лесни да, за самите участници в тях, а не само за комисията. А, подкрепям а, предложението за а, опростяване за начинът по който се извършва възстановяването на средства, също така то трябва да бъде лесно а, и справедливо. А, Що се отнася до графиците? Чувала съм хора да казват, че не се интересуват от европейските програми, защото знаят, че ще има много административно натоварване, свързано с документацията. Това е свързано и с кодекса за етично поведение, начина по който трябва да се работи с участниците, трябва да се вземат някои части които се отнасят до малките и средни предприятия, например, и да се използват на други места в регламента, като, например, въпроса за, за възстановяване на вложените средства. Знам, че има области в науката, където смятаме, смятам, че трябва да се обръща повече внимание. Една такава област е изследователската дейност в хранителната промишленост. Според мен, това е достойна област. Има хора, които нямат пари да сложат храна на масата. В петък чувам за идеи да се раздава храна на хора, които не могат да си я купят. А, и така, а, изхранването е много важно а, по отношение на хората, не само в чужбина, а и, и тук, където хората не могат да си позволят а, храна а, разговарях с човек, който ще стане а, скоро, се очаква да оглави Европейската асоциация по изследвания на а, дихателните болести. Той ми каза, че има въпиеща нужда от финансиране на изследванията в областта на астмата. Не можем да позволяваме съкръщаване на ресурсите. Трябва да дадем парите на тези изследователи, които могат по най-удачен начин да решат тези наболели въпроси. Разширяване на участието, това е много важно. Трябва повече хора да влязат в науката, но не бива да отклоняваме средства от принципа за отличните е, постижения, защото това са екипи от учени, които решават въпроси е, наболели в е, всички наши избирателни райони. Трябва да има широко участие, но основният основният фокус към отличните постижения трябва да остане. Може би не съм много добра в формулировките в някои от моите предложения, но аз настоявам за хората да имат достъп, безплатен достъп до публикации. Има разлика между това и принудата да се, да се публикуват резултати, защото има предложения които са насочени във втората посока. Принудително да има публикуване на научните резултати, когато учените всъщност изчакват за патент или по други съображения. Има и други въпроси, които трябва да се насочат към равенството на половете и изобщо равното отношение. Те трябва да намерят решение, но нека да се средоточим към това да се заделят повече пари за изследване и иновации предвид на общото урязване на европейския бюджет и да се средоточим сега на, върху тези наистина големи проблеми и да ги решим първо тях. Колегата Ламберт има думата. И за сега ще дадем думата на докладчите в сянка докладчик за трите доклада. Искам да благодаря и да поздравя на колегите за отличната работа. Така че и се, и се, и се надявам, че за да можем да, напрегнем, да напреднем, ще а, постигнем някакво съгласие. Сега, разбира се, трябва обаче да, пос, да постигнем едно мнозин, мнозинство и да бъдем единни. Знам, че не е много лесно това в а, парламента, защото става, става едно а, много а, трябва да обединим едни много крайни позиции, които отиват от крайната левица до крайната десница, но правили сме го вече и мисля, че и това ще е възможно. И сега, а, трябва, да, трябва да се попитаме къде искаме да, До къде искаме да стигнем. Мисля, че всички а, сме единни за това, че трябва да а, а, да направим възможни едни отлични европейски изследвания, иновации и трябва обаче да бъдем наясно къде точно поставяме курсора, т.е. Как, каква, какви са целите ни и докъде сме стигнали. Второ, ролята на малките и средни предприятия докъде сме готови да стигнем и какви средства сме готови да отпуснем за а, осъществяване проектите на малките и средни предприятия. Знам, че не всички са на едно и също мнение, но въпросът е да постигнем някакво съгласие. И трето, дали ще наблегнеме на из... изследвания в областта на енергетиката. Знам, че има много различни мнения по този въпрос, но смятаме, че трябва да се наблегне на новите технологии, технологиите на 21 век и това трябва да бъде целта, колкото до стволовите клетки, мисля, че трябва да се опитаме да запазиме баланса и компромисите, които, около които сме били обединени до сега. Следващият господин Матия, госпожа Матия. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик сянка по трите доклада, Искам преди всичко да благодаря на колегите за извършената от тях работа. Обсъждахме е, всички тези аспекти. По някои бях по-активна, отколкото а, е, по други. Не можах да участвам в всички заседания. Надявам се в бъдеще това да бъде факт. И искам да а, е, кажа, тъй като не разполагам с много време, в общи линии съм съгласна с предложенията на госпожа Мадорел. Балансирано е нейното предложение. Също така, според мен, е много важно е, да постигнем е, широк консенсус, може би не е пълен, но възможно най-широк е, компромис консенсус, под, свободния достъп, дублиране на бюджета, всички тези важни въпроси. Знаем колко препятствия от бюджетен характер има често, но е от съществено значение Хоризонт 2020 година да бъде добре финансирана програма и бюджета поне да се удвои защото имаме малко проекти, които дават възможност да се засили европейския капацитет и да се създаде добра заетост. Някои от въпросите, като упростяването, правилата за участие, и господин Ехлер спомена и едно от моите изменения – аз направих такова предложение да се направи нещо по правилата, залегнали в седмата програма, рамкова програма. Наистина това е сериозен завой и аз не съм съгласна за всички предложения от седмата рамкова програма, но смятам, че трябва да се върнем назад, защото не всички държави членки са равнопоставени при а, възможностите за участие в тази а, програма. Трябва да се а, спазват реални условия, но те всъщност са фиктивни на хартия. И в заключение Смятам, че трябва да задълбочим дискусията по съфинансирането, е, участието, защото ако не постигнем съгласие по този въпрос, ще се сблъскваме с сериозни проблеми. Не искам да, да ви оставям с впечатлението, че не съм съгласна. Напротив, имаме е, доста добро е, съгласие. Следващият оратор.

но искам да споделя нещо с вас. А, изпратих до а, експерти в Испания тези въпроси, така че те да ми помогнат при изготвянето на измененията. И така се свързах с а, различни учени, физици, математици и така нататък. Всички те а, заявиха, че всичко е толкова сложно, че те нищо не разбират. А, езика прекалено много специализиран и те нищо не разбраха от въпросите, които а, им бях отправил. Наистина, ние много се мъчим да упростим нещата за гражданите, за учените, но ползваме един език, един жаргон, да, който в крайна сметка е трудно разбираем. Това, което можем да направим е наистина да постигнем известно упростяване. Е, също така разгледах някои специфични въпроси а, за приемане на обща политика опростяването във връзка с неналожителните разходи, социалните, хуманитарните науки, също им отделих специално внимание. Смятам, че прекалено много се отдава значение на техническите науки с практическа насоченост. Но нека да не забравяме е, до какъв напредък за човечеството са довели някои важни открития. Е, от философски характер. Това исках да кажа. Моля да ми извините, че надхвърлих малко времето за изказване. Благодаря. Ще приключим. И слушахме докладчиците в сянка. Сега ще преминем към втората част от дискусията. Ще бъда кратък госпожо председател. Благодаря на докладчиците на първо място. И ако ми позволите две бележки е, по доклада на госпожа Мадорел и рамковата програма. Първата ми бележка е, че трябва да се стремим да постигнем определено равнище на подкрепа, така че да могат да се завършат започнатите програми космическата и културната. Това е много важно. Тук има специфични бюджетни линии. По доклада на господин Ехлер, правилата за участие, трябва да бъдем особено внимателни и предпазливи, защото изследователската дейност трябва тясно да бъде обвързана с индустрията, с производството. Подчертавам значението, което отдавате на малките и средни предприятия, но що се отнася до индустриалния сектор, има известни затруднения за съвемене на средствата, за управление и клъстерите, но това не е достатъчно, недостатъчен стимул за индустрията за поемане на рисковете и това наистина е заплаха пред бъдещото развитие на тази изследователска дейност. Ти подчерта значението на възможностите за включване и на частния сектор в научната изследователска дейност и смятам, че трябва да намерим възможности за действие с си финансирано. Госпожа Кортинес. Благодаря. Знам колко усърдно работиха колегите докладчици. На мен ми се е случило в подобна ситуация и знам, че свършеното от тях е чудесно. Искам да поставя един въпрос. Струва ми се, че сме долу-горе на едно мнение. Това вече го отбелязахме. Това, което мен ме притеснява, не е какъв вид изследвания ще правим. Става дума за здравеопазването и така нататък. А по основни фундаментални неща, които не са намерили отражение в изменението. Например, между междуинституционалните взаимоотношения. Говорим за правилата за участие в различните проекти за текст, но после не проверяваме как се развиват нещата на практика. Това не означава, че искаме да се контролира комисията. Комисията е изложена на силен натиск от държавите членки и има нужда от подкрепата на парламента за осъществяването на програмата. Има обаче случаи, когато големи фирми налагат своето мнение пред комисията в съвместните координационни групи. Ние трябва да подкрепим комисията. Аз предлагам, спомните ли Кордес, там трябваше да направим основни промени, за да разберат хората за какво иде реч и да стане по-лесно да се следят нещата, иначе всичко се облива в тайна и никой накрая не разбира за какво а, се работи. Друга тема за гарантиране на малките проекти. Казва се, че комисията не разполага с достатъчно персонал, но се а, научаваме, че има дейности, свързани с осъществяването на проектите и ще има децентрализация. Това е план. Ние на практика преминаваме към деконструктивизъм по отношение на комисията. Това не носи плодотворни резултати. Трябва да се разчистят тези въпроси. Благодаря. Господин Берлингер има сега думата. Госпо... Госпожо председател, благодаря. Съгласен съм с вече изказалите си, че нашите докладчици заслужават похвала. Що се отнася до финансирането, парламента не трябва да отстъпва, трябва да отстояваме позицията си, защото данните като цифри, които получаваме от съвета, са абсолютно недостатъчни. Искам да кажа още нещо. Аз съм внесъл изменения по програмата Хоризонт 2020 година. Необходимо е да се променят текстовете а, ние надграждаме върху това, което вече е очертано в работа на докладчиците и докладчиците в а, сянка. А, не сме постигнали достатъчно ниво на европеизация в областта на научните изследвания и иновациите. Те все още са много тясно свързани с националните дейности, те са обвързани с тях като зверига на времето, когато Съединените щати изграждаха своите научни програми, ние следвахме техния модел. Същото въжи и за Япония. нас ни обвързва обаче и а, договор от Лисабон, където се казва в шеста глава, че ще имаме обща политика в областта на изследването и иновациите. Ще имаме мобилност това отношение. Въпреки това, на практика трудно се местят хората вътре в Европейския съюз. Трябва да подпомогнем това, да работим повече от а, това, което вече сме постигнали. И а, в цялостната картина само 5% от средствата за наука, изследване и иновации идват от Европейския съюз, 95% от националните бюджети. Трябва, искам да кажа, да засилваме нашето участие. Благодаря, Благодаря госпожо председател. Мисля, че и аз бих искала да кажа, както преждоговорящите. Да... Благодаря на докладчиците. Наистина те са извършили една значителна работа, постигнали са синергия и а, са установили едно много добро сътрудничество. Става дума за един огромен пакет документи, свързан с бъдещето на научните изследвания и новаторството. Трябва също така да благодариме и на докладчиците в сянката, и като резултата от работата е успешен благодарение на това, че всеки е дал голяма част от себе си. А сега ще мина към по-конкретни, към по-конкретно изказване. Остава ми само една минута всъщност, за да кажа следното. Първо, бих искала от докладчиците и докладчиците в сянка в момента, в който разгледат отново предложенията и допълненията, да се съсредоточат на две неща. Отличните резултати, челния опит и опростяването. Нека просто като, като да си поставят едни очила, които едното око да вижда отлично, отличните резултати, другото опростяването. Това е, много, това е много важно, ако наистина искаме да постигнем напредък и да отидем отвъд а, седмата рамкова програма. И второ, наистина трябва да съсредоточиме и нашите усилия върху финансовата страна, финансовия аспект, за да получим необходимите за постигане на целите средства. Благодаря. Благодаря. Аз искам да и да благодаря на докладчиците но всички прежде говорящи го направиха. В коридорите, в коларите се, се чуват едни слухове относно 40 милиарда за програма Хоризонт 2020. Това е дори по-малко от средствата за седмата рамкова програма. За това струва ми се, че е много важно да се върнем към първоначалното предложение. Те трябва да споменеме научните изследвания и развойната дейност като ключово, ключова дейност, като ключова цел – защото ако слуховете, които съм чула, са верни, съм чула са верни, то струва ми се, че просто не сме си загубили времето в изработване на програма Хоризонт 2020 и за това Аз лично искам да, да кажа, че за мен е научните изследвания и развойната дейност в основата, основния стълб, на който почива растежа а, да бъдещето. Така че ако а, се откажеме от това Просто а, ние се отказваме от развитието, такова каквото то е залегнало в Лисабонската стратегия. А, следващият докладчик. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина смятам, че трябва да се обединим около докладчика и да бъдем твърди относно изискванията, свързани с научните изследвания и развойната дейност иноваторството, иновациите са единственото ни средство за насърчаване на растежа, за това трябва да настояваме и за е, финансирането на тази дейност. Какво е най-важно за гражданите? Е, заетост и е, здравеопазване за здравеопазването е необходимо да има бюджет, да има средства и топ, да има постоянство и, и а, приемственост. Не можем да, да определиме дадени средства и след това да отнемеме средства на дадени дони. Така че необходимо е да запазиме средствата, сумите, които бяха предвидени за развитието на тези области. Да, прави са някои, е, някои колеги, които твърдат, че има прекалено много бюрокрация. Да, трябва да упростиме правилата. Да, трябва да, трябва да има по-добро управление на публично държа, частното партньорство. Да, трябва да има повече координация в работата с малките и средни предприятия. Трябва да има по-добро координиране, но в никакъв случай не можем да отстъпваме и не можем да приемеме компромиси, свързани с здравеопазването и всичко, което е свързано с него. Нека да бъдем е, солидарни, нека да не отстъпваме е, в бюджетната област, защото е, не трябва да отстъпваме, когато става дума за бъдещето на науката и разбойната дейност. Следващия, колегата Кели. Like... Благодаря. <clears throat> Както мнозина, и аз изпитвам известни притеснения, като слушам, а, че се говори за възможността за драстично съкръщаване на а, бюджета. Това е абсолютно е нелогично. Трябва да питаме комисията и да й кажем, че е, искаме е, колкото може по-скоро да се види какъв ще бъде бюджета. Първо бяхме посочили един текст и е, един срок. Както каза и господин Елер, това е единствения начин за да приближим Европа към Европа 2020 година това е валидно за всички дейности, свързани с развитието, включително и замеделието. развитието носи дивиденти в науката по-бързо, отколкото другаде. Е доказано, че инвестициите в изследователска дейност може да помогне за преодоляване на рецесията по-бързо, отколкото в другите области говорим за стратегията Европа 2020 година. Трябва да видим, че финансовите цели заложени там а, ни дърпат надолу, ако се сравним с Съединените щати и Япония и поставят под въпрос доверието в Европа изобщо. Трябва да кажем заедно какво искаме. Бюджетът, такъв какъвто е очертан, трябва да бъде е, силен, не може да намекваме, че очакваме той да бъде съкратен. Наистина трябва да а, се помогне науката, но човек не е нужно да е учен, за да знае, че такава инвестиция ще помогне за подобряване на економическото положение и за нови работни места. Благодаря. Благодаря. А, господин Видал Кадрас. Това е едно от най-мащабните начинания, които тук трябва да осъществим в парламента и за това всички трябва да сътрудничим на докладчиците, за да може нашите колеги да си свършат най-добре работата. Аз успешно си сътрудничих с тримата докладчици в Темата е поставена на масата, ние обсъждаме. Всички знаем, че това става в момента в който държавите членки са е изправени пред ужасни финансови затруднения. Някои от тях се наложи да извършат драстични съкръщения на националните си бюджети, включително в областта на науката. За това качеството на, наши, на нашата програма трябва да е наистина такова, че да има целенасоченост. Не смятам, че сега трябва да се спираме подробно на отделните изменения. Разбира се, техният брой е огромен, което само по себе си показва колко важна е програмата. На първо място има изменения, в които се предлага да направим анализ, за да видим кой е най-добрият начин един вид да извършим аутсорсинг на европейските научни проекти. Там се говори за интердисциплинарност и мултидисциплинарност а доста а, предложения са насочени към а, размиването на границите между отделните научни изследователски а, области. Това сочи към необходимостта науката колкото може по-бързо да влезе в реалния живот, в економиката и образованието. Ние трябва да подпомогнем това. Има редица изменения, които отстояват правата на Европейския парламент а, в контекста на договорите по отношение а, също на законодателния процес. Това са основните области. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Виждам, че е, всички са много заинтересовани от е, този е, дебат. Предложението на съвета за намаляване на средствата за научни изследвания е неприемливо и мисля, че ние ще бъдем много твърди това. Трябва да кажем на съвета, че ако, ако човек иска да загуби е, килограми, не трябва само да си смени режима на хранене, трябва да прави и спорт. Така че ние не приемаме също така намаляването на бюджета за големите инфраструктури. Ако искаме да има научни изследвания, то трябва да осигуриме финансирането им знам, че ще има много трудности и ще спомена една от тях. Трябва да избегнем блокиращо мълчинство в съвета от страни, които не получават пари от съвета в размера, в който биха искали. Става дума за 12 страни, които, по, които извършват не повече от 12% от целите научни изследвания. Така че на практика ще видите, че всъщност от тях две страни получават предимно средствата, а другите на практика не получават нищо. Така че не трябва да, да позволяваме тези страни да блокират този важен инструмент на Европейския съюз. Също времено, колкото до инфраструктурите, не можеме независимо за, кой от, за коя от институциите и за кои от инструментите става дума, знам, че ние не можем да паднем под процента от 5%. Така че, колеги, трябва да бъдем единни, ако искаме наистина тази програма да спом, спомогне за заетост и растеж. Колегата Ауди. Благодаря, госпожо председател. По бюджета имам усещането, че не взимаме добре завоя към повече изследователска дейност. Какво ни казват е, държавните ръководители? Няма повече пари. И това, което трябваше да се направи, според мен, е, е да се договори е, намаляване на националните бюджети, а повече европейски бюджет за изследователската 53 е, милиарда е седмата рамкова програма. Искахме 100, получаваме 80. И държавите е, членки е, трябваше да преговарят с всеки един министр, така че да имат възможност там да свият средствата. Но това не се направи. Четири бележки по групата от доклади. Първо, по упростяването. Искам да съм сигурен, че между господин Мета и в комисията и съответната комисарка има координирана дейност между техните служби, защото финансовия регламент трябва да мине на първо четене, както винаги. Обедени ли сме обаче, че това обсъждане амблок и нашите интереси, свързани с опростяването, са взети предвид. Аз не съм убеден. Аз не съм американски сенатор и нямам 40 души сътрудници и високо платени. И по отличните предложения на госпожа Карвалю искам комисията да ни е, увери, че е, това ще стане. Несох изменение, за да се включат още 10 милиарда в промишлената сфера. И последното, което искам да кажа по доклада на господин Ехлер, мислех, че тези 100% са нещо просто, но що се отнася до достъпа, това всъщност се осъществява с патентите, но това е дискусия, която трябва да се проведе с представителите на индустрията. Благодаря. Давам думата сега на комисията. Смит. Благодаря много, госпожа председател. И аз искам като начало да благодаря на докладчиците. Това заслужава поздравления. Това е първокласно свършена работа. Що се отнася до над хиляда изменения и усилията ви да ги общите в няколко компромисни такива, а, това ме притесняваше, но виждам а, от чутото, че имате единна позиция. Да кажа нещо за бюджетите, защото на поставиха въпроса когато се зададе въпроса какво ще бъде а, при приложението а, за тези 100 милиарда, отговорът от съвета ще бъде това, което а, тези 100 които предлага парламента. Затова трябва да е ясно. Виждам, че е, сте свършена огромна работа, за което сме ви изключително благодарни. Много се радваме, че вие не се отклонявате от стратегическия подход да се спазва стрикно предложната структура, въпреки че има и тази идея, шестия а, приоритет, честото предизвикателство да се раздели на две. Благодарим, че отчитате значението на отличните постижения Подчертавате го неколкократно, същевременно подкрепяте усилията и предложенията на комисията за разширяване на участието. Наистина трябва да направим всичко по силите си, за да подобрим участието на всички държави, участнички в програмата Хоризонт 2020 година. Благодарим също за подкрепата в различните изменения по отношение е, на развойната дейност и технологиите за подобряване на конкурентоспособността и създаване на работни места. Подчертавате също въпросите, свързани с енергийната ефективност, съхраняването на енергията. Е, това е хубаво, е, че се насочваме към определени области, вместо да накичим като ЛХ е, докладите с множество предложения. Това е добър знак за целенасочеността искам да кажа, както и вие казахте, да не се оправи, да не се слага знак за равенство към между открития достъп до публикациите и принудата да се публикуват резултати. В доклада си господин Елер говори за необходимостта от а, опростяване. Посочва се, че в новия си вид финансовия регламент също дава възможност за такова опростяване. Разглеждат се конкретни текстове, например за ДДС. А, и това е възможност за да на разходите в бъдеще, за което ние сме много а, удовлетворени. Когато говорим за дейностите засегнати в доклад на господин Елер. Радваме се, че неодавна излезлия доклад на а, Сметната палата на 100% подкрепя усилията на комисията към упростяването за да се уеднаквят нещата и на 100% този доклад е в подкрепа на комисията. Много благодаря, че в тази посока се насочва вниманието и в доклада на господин Елер, като се казва, че не бива да се пренебрегва въпроса за повишената ефективност и лостовия ефект. Не накрая. Тук виждам цари единност на духа не само по отношение на текстовете, а и на съдържанието. И искаме ясно да кажем, че сме обнадеждени, че ще се постигне единство по отношение на измененията. Това е нещо, което много ни радва. Така заедно с вас ние от комисията ще можем да покажем колко сериозно разглеждаме науката и изследователските дейности като начин за възстановяване на европейската економика. Благодаря. Благодаря ги, тъй като имаме и други теми, ще давам само две минути, е, госпожа Риле. След това на тримата докладчица ще дам думата. Благодаря, госпожо председател. Да, Трудно е за две минути, но ще се опитам да го направя. Трудно е за две минути да коментирам всички забележки и мнения, които бяха изказани. При всички случаи аз си записах всички идеи и съм съгласна с повечето, повече от повечето от казаното. Ще работиме по компромисите и ще се опитаме всички ваши предложения и препоръки да намерят своето отражение в компромисите. Затова искам да ви благодаря за подкрепата и за работата. Лично аз Бих искала да благодаря и на съдокладчиците, и на докладчиците в Сянка за тясното и ползотворно сътрудничество. Бих искала да благодаря и на комисията, защото благодарение на съвместните усилия можем да вървиме напред госпожа Карвайо и господин Елер а, наблегнаха на основните точки, на най-важните аспекти. Не, нямаме а, не, спорни въпроси или недоразумения, но просто трябва да продължиме да а, приближаваме позициите си. Колкото до широкия и отворен достъп. Да, ние сме съгласни с крайната цел, но как можем, как ще стигнем до тази цел? Затова трябва първо да а, определиме цялата тематика, за да можем да постигнем консенсус, колкото до отличи челен опит и от друга страна упростяване, първо трябва да наблегнем на отличните резултати. Необходими са повече научни изследователи, повече научни работници, с които да а, имат отлична подготовка и за това са необходими допълнителни средства от а, структурните средства. Колкото до общество и наука, да, ние тук сме тук нямаме никакво, никакви разногласия. Е, необходимо е да имам балансирано отношение между научни изследвания и научни изследвания с социална насоченост. Трудно е Трудно е, наистина, трудно е наистина от една страна да е, определим правила на опростяване и същевременно да отговориме на исканията и желанията на всички, но подобно желание съществува от наша страна и е, мисля, че ще постигнем добри резултати. Колкото до финансирането, нашата позиция е абсолютно ясна. От тук нататък ще направим всичко възможно за най-значителното възможност възможно финансиране на програмата и съм убедена, че наистина обединението ще направи силата в случая, така че ще бъдем обединени и ще трябва да на, настояваме на а, нашата позиция. И в заключение, госпожо председател, бих искала да, да благодаря на секретарята на комисията, на секретарята на моята политическа група, които на всички онези, които ни помогнаха да свършим работата и нямаше да постигнем тези резултати, ако всички не бяха е, дали своя принос. Следващият оратор, господин Кървайо. Благодаря, благодаря за коментарите на колегите. Няма е, да се спирам на всеки по-отделно, ще обобщя а, като основно послание. Отлични резултати и участие и да не се разпръскваме, а да се целенасочим. Затова трябва да търсим основните цели. От многото изменения, които получихме, например, по въпросите свързани с равенството на половете, трябва да обобщим всичко в един текст, в един член, който да комбинира предложенията. Ние искаме текста да се опрости и да бъде целенасочен за отличните резултати. Там няма да допуснем никакви компромиси, но трябва да търсим отличните постижения там, където те се срещат. А, отлични постижения има навсякъде в Европа. Трябва да търсим по-балансирано участие между отделните държави и членки и вътре в тях, тъй като има концентрация и вътре в територията на една държава членка. И така, имаше доста предложения по тази тема. Повечето от тях аз вече е, ще ги отразя в конкретните проблеми, е, програми, например за здравеопазването, за хроничните болести, е, за културата, за културното наследство. Имаше също и друга тема, която беше спомената тук. Мисля, че а, всички колеги искат да се придържаме към седмата рамкова програма, компромиса, който стигнахме там за процентите за възстановяване, да видим на къде ще тръгнат нещата. Надявам се, че дебатът ще претърпи своята еволюция а, и когато обсъждаме сегашната програма Хоризонт 2020 година за бюджета. Позволете да напомня, че думата на парламента за бюджета тежи, тъй като по силата на Лисабонския договор ние имаме повече правомощия по бюджетните въпроси и не трябва да се съгласяваме с стойностите, които а, а, се подхвърлят по коридорите, а, както стана въпрос, в коларите на съвета. А, имаме и добро сътрудничество с а, ко, комисията, в, а, с комисията ИТРЕ, които също ни а, бяха като консултанти. Много ни помогна с техните идеи, за което много благодаря. Благодаря, господин Елер. Благодаря, госпожо председател. Трябва да сме наясно, че не можем да действаме изолирано. Трябва да работим заедно с държавите членки и за нас, като депутати, това е изключително важно. Ние се нуждаем от този консенсус. И не може канцлера на Германия да ни каже, че Европа, ако няма достатъчно средства от структурните фондове, не може това да финансира. Или французите да кажат едно, пък после да кажат, че нещата не могат да напреднат. Когато се говори за растеж, трябва да има приемственост и същото въжи за 27-те държави членки. Това, което искам да кажа е, че трябва да бъдем единни. Нещата да са ясни. Ако дискусията тук е само за свиване на средствата, можем да постигнем компромис, но всъщност важното е аспекта изследователска дейност и растеж. Иначе по-добре да приключим с този проект Хоризонт 2020. Не трябва да забравяме основната ни цел – растежа чрез изследователска дейност и иновации. Понякога наистина това настъпва нечи интереси, но не искам да се връщам на тези конфликти. Имаше наистина изключителни предложения – така че да се направи връзка между а, политиката на сближаване, изследователската дейност и иновациите. И сега наистина трябва да се отдаде цялото им значение на тези аспекти и да разполагаме за това с подходящия бюджет. Последна бележка от технически характер. трябва председателката да, и секретарията да отбележат две, два правни аспекта, защото правната комисия има въпроси, е, свързани с правните основания на изследователската дейност и иновациите. И ние трябва да сме наясно с тази, тези основания и да гарантираме правната сигурност. Не можем да пренебрегваме а, факта, че а, тук е, ус, има успорване на правните основания. Още един въпрос. А, трябва да видим и как стои въпроса с ядрения синтез. Има много международни договори, има изисквания задължителни в тази сфера, дали това ще се поеме от държавите членки или от бюджета на Европейския съюз. Тук също има правни въпроси, които трябва да бъдат изяснени от секретарията. Наистина е важно да получим отговор на тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към втория пакет доклади с по-малко време. Господин Ламберт, 4 минути. Колеги, трябва да се извиня, защото аз обещах на един от големите бългийски институти посещение днес след обед, за това само ще е, кажа няколко думи по доклада, и, но няма да мога да остана за коментарите. Но при всички случаи ви обещавам, че компромисните изменения ще отразяват е, всичките ваши предложения. Знаете, че а, докладчиците в сянка са същите, които и на предишните три доклада. И следващата седмица ние ще продължим обсъждането по моя доклад. Така, повечето от компромисните изменения, които получихме, са а, наистина много добре изработени, структурирани и а, са в един и същи дух. И смятам, че с а, добри а, преговорни усилия ще постигнем до една обща база. Знаете, че подхода на комисията е от а, горе надолу. Ние сме избрали 6 а, теми. А, ние предлагаме да има една много по-широко, един по-широко мащабен подход и смятам, че ще постигнем и някакво а, така а, обща позиция. Но Необходимо е също така да постигнем някакво споразумение относно предвидимостта на финансирането и така нататък. Сега, можеме по какъв начин можем да упражняваме мониторинг и контрол върху качеството на извършената работа. Такъв контрол е необходим, същевременно не трябва обаче да пречиме на работата на Технологическия институт. Необходимо е да намериме е някакъв баланс между прекаления контрол и прекалената липса на отчетност и на прозрачност. И е, тъй като искаме да увеличиме бюджета на Технологичния институт за следващия период и е, е необходимо, когато има повече средства, да има и по-голяма и по-подробна е, отчетност но защото в крайна сметка ние не можем да имаме сляпо доверие в начина по който се управляват средствата. Необход, ще бъде необходима допълнителна дискусия и да постигнем споразумение, така че аз съм готов да работиме съвместно за постигане на компромисите. Аз съм до тук. Благодаря, колега Ламбърт. Сега давам думата на колегата Мариза Матиас. Благодаря, госпожо председател. Аз също, разбира се, ще благодаря първо на колегите за внесените изменения. Да им благодаря за сътрудничеството. А, искам да кажа също така, че има много изменения, които се дублират, е, отнасят се до едни и същи проблеми, третирани от господин Ламбет. И смятам, че тук възниква един е, организационен въпрос, който е свързан с въпросите по същество. А колегите е, всъщност са внесли изменения предимно по приложението – а аз всъщност сортирах малко измененията, въпросите а, и в един член съм ги обобщила, така че няма много а, подобни въпроси в приложенията. Трябва да има а, приемственост и има, разбира се, и компромисни предложения. Ще се постарая до края на тази седмица или в началото на другата да ги представя, е, което върви в посоката, която вече беше подчертана. Тоест няма дълбоки противоречия между колегите. Напротив, има широко съгласие между колегите от различните политически групи по Европейски институт за иновации и технологии. Ролята в иновационната сфера и ако се засили тази роля, това ще е от голямо значение за Европейски институт. Така че не е необходимо точно тук по този въпрос да се представят компромисни предложения. Но има и други аспекти, които дълбоко изменят предложението на комисията и именно за това тези предложения, основно променящи предложението на комисията, тук има три а, въпроса, които трябва да се за, а, детайлизират а, и наистина трябва да работим заедно, така че да стигнем до общо предложение. Става дума за процеса на подбор и за финансирането едноетапно или дву етапно селекция, както предлага комисията. Има колеги, които предпочитат по-голяма гъвкавост, а не задължително процеса отгоре надолу, както предлага комисията. Е е, е, И също така а, връзката между различните инструменти. И има няколко изменения в тази посока, които доста променят предложението на комисията. А, има и други аспекти, по които трябва да бъде постигнат консенсус. Става дума въпреки че не задължително става дума за сериозно изменение на предложението на комисията, децентрализация и локализация. И вторият въпрос, това са структурните фондове и връзката с структурните фондове. Тук също трябва да се направят изменения, но а, ще а, изчакам а, колегите, за да направя аз моите предложения. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор. Да, благодаря много, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчиците и благодарих на тримата докладчици от първата група. Сега отново подчертавам а, тяхната роля, защото тя беше много важна. А, по казаното от а, двамата докладчици искам да подчертая, тези работата с общностите за знания и иновации, наистина трябва да се стремим към подходяща конкуренция между различните субекти. Важно е също така да постигнем по-балансиран, по-добро решение – и по този начин да засилим това сътрудничество между изследователските институти и е, промишлените предприятия. Е, е, това е по-добре, отколкото този стриктен подход 3 плюс 3. Има предложения за изменения, тъй като се говори за свиване на бюджета, би било добре да се постигне консенсус по това – Важно е да се опрем на бюджета и това, което е записано в предложението. Така че с някои колеги изразихме определени резерви и съмнения. След това се срещнах с някои представители на индустриалния свят и някои семинари, организирани тук в парламента. Смятам, че наистина трябва да направим всичко възможност да продължим да работим. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин Ван Нистерой, който отсъства, ме помоли да изложа неговите е, идеи и за това ще ви помоля е, за е, търпение и за малко време. Искам да кажа, че особено ни радва, че все повече колеги осъзнават потенциала на Европейски институт за бъдещето. Когато за първ път започнахме дебата, той беше нещо като черна котия и не беше ясно за какво ще се използва. През миналите месеци се очерта все по-ясно, че института може да се окаже липсващо звено, което ще ни помогне да обвържем науката с иновативните малки и средни предприятия, економиката и ще очертаем пътя за възстановяването ще ни помогне да прекусим долината на смъртта и още веднъж ще можем да стигнем до познанието във формата на научните изследвания. Няколко са измененията, които внасям, заедно с е, редица колеги. Напълно подкрепям продължението на комисията за същественото повишаване на финансирането. Това е в синхрон с програмата Хоризонт 2020 година, за да можем да надградим над потенциала на европейск... за развитие на европейските региони чрез връзката с бизнеса и инновационните процеси в Европа. Освен това се предлага единен механизъм в програма Хоризонт 2020 с силен акцент върху наук, науката. Така триъгълникът няма да се разпадне. Ще се обогатим поред чрез а, възползвайки се от физическата близост на бизнеса и на изследователските групи ще може да се включат а, и а, стаж, като стажанти различни аспиранти. Освен това, идеята за общност на знания и иновации може да действа като се разпространят идеи в други национални или общоевропейски общности на познанието. Ще се а, натрупа критична маса, за да може тези общности да се превърнат в играчи от световна класа. Но съкръщаването на бюджета ще доведе до посредственост и сред общности за знания и иновации. Затова трябва да се насочим към области, където вече са изградени центрове за отлични постижения в научната област, като се подпомагат и нововъзникващите такива, използват се структурните фондове и не само средства от европейския бюджет. Така тези общности може да се превърнат в нови центрове за колокация между съществуващите и нови общности за знания и иновации. Надявам се, че ще достигнем до компромиси. ще се радвам да получа вашите предложения по отношение на общностите за знания и иновации в регламента за Европейския институт през ноември тази този доклад ще се гласува в пленарна зала. Ако съвета стигне до решение преди парламента, той ще има много по-силна позиция, от която да изхожда при преводите. За това за нас е много важно в максимални, но кратки срокове да стигнем до компромисни виждания помежду си. Благодаря. Благодаря, но вие говорихте по-дълго от самия докладчик. Сега давам думата на следващия оратор. Ми ме прекупа мучо институто. Благодаря, госпожо председател. Трябва да ви кажа, че съществуването на този институт ме тревожи. Ние просто не знаем какво представлява той. Дали една а, реплика на, на един устарял модел, който няма никакво приемственост, ни, нищо логично. Сега, от една страна, какво? Има об, образование, обучение, е, научно-изследователска дейност. Не става дума за високи технологии, нали, или роботика, или каквото и да било. Просто аз не, не, не, не разбирам не, аз не разбирам за каква достъпност става дума, след като не знаеме какъв е контекста. Затова аз внесах едно предложение, за да се определи какво точно означава челен опит или отлични резултати. Първо трябва да разберем за какво говорим и след това да видим по какъв начин можем да го постигнем и да го интегрираме в една цялостна схема не, не можем да разглеждаме нещата едно по едно извън контекста. Същото въжи и за образованието. Така че, ако искаме от една страна а, да свържеме научните изследователи с целия контекст. Може би, може би не е много лесно, наистина, но преди това просто мисля, че трябва да определим и да дадем точна формулировка на челен опит и после да продължим нататък. Госпожа, господин, госпожа Карвайхо, благодаря. Бих искала да благодаря на докладчиците за отличното сътрудничество. Аз самата предложих е, една цял един пакет а, изменения, за, за да можем да отделим от една страна и Технологически институт от цялата програма Хоризонт 2020, за да има по-добро географско разпределение на различните области и да се даде необходимата тежест на регионалните програми. Е, участ, участието на научните работници в създаването на центровете за челен опит и в, в цялостната система за образование и от участието на предприятията в създаването на тези, на тези центрове, значението на стартъп предприятията, участието на млади научни работници в програмата Хоризонт 2020, не само в компютърно-информационните и част. Тоест, да могат е, много добре е, подготвените млади научни работници да намерят своето място в е, момент на финансова криза. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Смятам, че когато говорим за института, всъщност той за това беше и създаден, целта е да се превърне Европа в най-конкурентно способното пространство в света, наблягайки на растеж. Именно за това бяха създадени ОЗАИ и за това института поставя ударението върху образованието. Така че трябва да се наблегне повече върху трансфера на знания. Знаем, че тези знания имат основополагащо значение и в университетите, и в детските градини, и в предприятията. Така че институтът трябва да има за цел да преминат до а, тази крайна цел всички тези знания. И имаме достатъчно възможности. Тук трябва да бъде поставено ударението върху практическото осъществяване на това, с което разполагаме. Не трябва а, тези а, знания да, а, се, да изчезнат. Те трябва да бъдат предадени от преподавателите, дори по телевизията, защо не? може да се представя тази дейност и института да отговаря за нея. Благодаря. Давам думата сега на комисията. Благодаря много. Като начало искам да благодаря на всички докладчици. Според мен отлично свършена работа е тяхната. И искам да се включа в духа, който витая в парламента сега, а именно да кажа като вас, че Европейския институт за инновации и технология е много важен и че в контекста на предложението за Хоризонт 2020 година комисията дава ясна насока за неговото развитие и това е правилният подход. Има много предложения за изменения, които са в посока за задържаване на този подход и те много ме радват а, ние ще а, засилим и въпросите свързани с доброто управление, като например засилване на а, наблюдението, както а, вие препоръчвате, за кое, което много ни радва както и а, по въпроса за засилване на автономията. По другия въпрос трябва много внимателно да се разгледат нещата, а именно въпрос, който се отнася до а, ОЗИ, Общности за знания и иновации. Както казвахте, господин Ламберт, ние предлагаме а, подход отдолу, отгоре надолу, извинете, т.е. нещата се решават от политиците, т.е. от вас и от а, съвета и има след това обсъждане. Този въпрос трябва внимателно да се огледа, за да няма а, на практика а, вътрешни противоречия в предложението. Другата идея е насочена срещу предложението на Европейския институт, а именно за разширяването на участието и външните дейности. Тук има предложения внесени от важни а, членове на тази парламентарна комисия. Трябва внимателно да ги разгледаме, да намерим компромис, така че от една страна да разширим участието, от друга страна да запазим фундаменталното в, а, този, а, в това предложение, а именно за челния опит, тези центрове за отлични постижения, докато що се отнася до разширяването на подход, на достъпа, това им свойство не трябва да бъде подкопаване. Сега госпожа Матиас каза, че се приветстват постиженията и трябва от доброто в предложенията да се включи в нашето предложение. Но има въпроси от основно вещество. Например, методологичните въпроси. Знаете, от една страна ние искаме самото предложение, като законодателно предложение, да бъде изчистено в максимална степен, от друга страна имаме политическото предложение и трябва и него да го огледаме. Това, което предлага госпожа Матиас е предложенията, които са с политически характер да се включат в законодателния текст. Тоест, а, вместо а, предложението да подкрепя едно политическо решение, то се превръща в основен а, законов акт. Казах, че доста от предложенията се заслужават а, подкрепа, но трябва да не изпадаме в положение, при което имаме едно стройно прав, правно предложение, а от друга страна друго правно предложение, което да е по-пространно и двете заедно да водят до правна несигурност. Има там идеи, които не са много ясни и, и според мен трябва да се доизчистят. Не става въпрос за съдържанието, а за, за, формата, а за формата на идеите. Тоест, ако предложението се отнася към политически акт, това да бъде отчетено но съвсем ясно. Благодаря. Госпожа Матиас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за коментарите, които направих. Аз ще ги взема предвид, разбира се. Няма да мога да отговоря на всички бележки, но нека да се върна върху някои от тези коментари. Смятам, че имаме съгласие по значението, което се отдава на Европейския институт. Госпожа Готиерес обаче сподели известни резерви и аз съм е, съгласна с тях. Е, и в нейния в моя доклад ще, е, ние се стремим да не даваме прекалено затворен характер на възможностите. Комисията е сложила ограничителен срок от 7 години, но ми се иска да запазим известен баланс от горе надолу, но разбира се, като се отчитат някои основни въпроси, разширяване на участието което може е, да се осъществи чрез стратегия отдолу нагоре. И това е записано. не са известни нюанси на тази позиция в моя доклад, без да поставяме под въпрос всички важни аспекти, които бяха споменати, високите постижения и така нататък. Но трябва да имаме, да запазим този отворен характер, защото никога не можем да предвидим какво ни готви бъдещето. Що се отнася до другите коментари, коментарите на комисията, благодаря за отличното сътрудничество, но по това, което казахте, аз не смятам, е, да, сега ще се приключа. Не може да се прави е, така ясно разграничение между политическата и правното предложение. Правният текст трябва да подреди е, добре политическите насоки в приложението. Аз разполагах с това приложение, което ми беше предоставена, но особено важно в членовете, в корпуса на текста да бъдат записани е, политическите насоки, които можем да контролираме по демократичен път, е, без да отнемаме е, нищо от възможностите за действие. Всъщност, ние знаем, че Стратегическите насоки са политически. Те трябва да бъдат съобразени с приложението, но трябва да бъдат записани и в самия текст. Това всъщност е едно отлично упражнение по демокрация, по-голямата прозрачност. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. 15 минути закъснение имаме вече, така че Следващия пакет трябва да го приключим за 10 минути. 4 минути за докладчика и благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка, които, с които работихме заедно по доклада. Трябва да кажа, че приветствам тази, тези изказвания, като имам предвид какво чуваме често от комисията. Беше много приятно да чуем такава една позиция. Обаче, както и да е, по този въпрос ние нямаме правомощие за съвместно вземане на решения, за разлика от други части от пакета Хоризонт 2020 година. Това не означава, че не можем да излезем с едно добре обосновано становище в парламента. Господата Брезина, Панайотов и Риваси много ми помогнаха. Искам да кажа, че разбира се, ние трябва да имаме едно ясно виждане за бъдещето на изследването в областта на атомната енергия и там е много положителни, положителна обратна информация. Трябва да кажа, че е важно да видим какви пари предлагаме на Европейския институт. Поред мен е много важно, защото една малка нагледа промяна в бюджета означава всъщност, че може да се направят много неща в е, Евроатом имаше доклад на Фумар и други докладчици в Сянка също казва, че има наченки на големи промени, които трябва да очакваме трябва да кажа, че е, искаме подкрепа за цялата промяна, която желаем. Много от е, пакетите предлагат да има уедноквяване с пакета, защото така се подкрепят амбициозните цели. Там има подкрепа от докладче сянка, които са от различни групи и комисии, не само от нашата комисия ИТРА за доклада за, по отношение на договора за е, Евроатом. Аз не смятам, че можем да го променяме тук е. Има такива идеи, но мен се струва, че това е невъзможно да трябва да видим какво можем да направим и какво не можем. Благодаря за, на някои колеги, които го изтъкват. За ИТЕР а, въпросът е фундаментален за цялата дискусия и е в сърцевината на бюджетните дебати. А, струва ми се, че нещата не са толкова прости. В бюджетната комисия, според мен, дебатите водят в на посока към един компромис, къде може да ползваме финансиране за ИТЕР, така че да се отдели самата институция от научната дейност, която винаги сме искали да финансираме, ЧРС бюджета за хоризонт 2020 година. Трябва да видим колко и какво иска да харчи съвета и какво според нас се предлага и има желание от страна на комисията да се разходва. Мисля, че е, ще бъде добре да се следва позицията на доклада в изложена в Европейския парламент и да видим къде има съвпадение. Такова съвпадение има, особено по отношение на приоритетите на, на рамковата програма номер 7 и е, мисля, че така стоят нещата към днешна дата в нашите виждания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Скинер. Господин Бержина. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, мисля, че трябва да приветстваме подхода на докладчика, който ни обясни също така много ясно необходимостта от по-нататъчното развитие на нужно изследвания, изследвания в тази област. Аз обаче съм очуден от изменение номер 21 и бих искал да подчертая, че тук не не става дума само за решението на всяка отделна страна дали ще е, използва или не ядрената енергия. Става дума за научните изследвания, които са много важни за целия Европейски съюз и резултатите от тези научни изследвания. Така че аз а, е, е, подкрепям казаното от а, е, докладчика относно инвестициите. JRC, které... Ядреното сливане. Става дума за една нисковъглеродна технология, която е от огромно значение за целия Европейски съюз. Аз също така приветствам по-широкото участие на малките и средни предприятия ние отчитаме прекаленото административно бреме, което лежи на раменете на малките и средни предприятия и смятам, че спестяванията, които ще е, проистекат от упростяване на процедурите, биха могли да се използват за инвестиции за ядренето сливане. тъй като считам, че този аспект е от ключово значение за цялата програма. А колкото до а, проекта а, ИТЕР и а, частта свързана с строителството. Тук мятам, че въпросът трябва да бъде обсъждан в подробности, че трябва да преговаряме и че Европейския парламент, доколкото знам, няма, не е съзаконодател в тази област, но нашия глас трябва да бъде чут. И нашата позиция взета предвид следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Координирането на програмите за следователска дейност за мирно използване на ядрената енергия, тези програми на държавите членки е в началото на създаването на Евратом. И 50 години след това виждаме, че общността за въглищата и стоманата вече няма. Вместо европейски общности има Европейски съюз, но Еврато все още е тук. Както и целта да се насърчават изследванията в тази област, както за ядрения синтез, така и за ядрен, използвайки ядрения разпад. Ние а, имаме такава програма за научно-изследователска дейност 2014-2018 година в Евратум и смятам, а, че внесените изменения върват в правилна посока. Признават всичките, те подчертават а, значимостта на инициативите, на платформите, стратегическите планове и технологическата инициатива за устойчива атомна енергия, много дисциплинарните проучвания. Смятам, че всички изменения са добри, особено тези, които засилват ролята на парламента в разгръщането на програмата. Съгласен съм и с господин Скинер относно финансирането на ИТЕР. Трябва то да бъде вписано в многогодишната финансова рамка. Ако това не стане, при толкова значим проект, значим от стратегическо гледна точка, това ще осложни значително ситуацията и ще бъде контрапродуктивно. Благодаря, господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам колегата Скинер защото наистина тук става дума за инвестиции в сигурността, в безопасността. Да не си припомняме тук Хирошима. Става дума за безопасност на ядрените централи. В Германия се говори много за решаване на тези проблеми извън комисията и населението добре приема тези мерки. По отношение на ИТЕР имаме международни договори и всъщност всеки партньор споделя, че среща същите затруднения, свързани с финансирането. Всъщност това е дългосрочен проект, чието плодове ще бъдат факт след 20-30 години. Не трябва да забравяме международните спогодби и също така трябва отново да се водят преговори в международен план и парламента играе тук много важна роля. Така че трябва да разполагаме с необходимите средства за това. Благодаря. Благодаря, колегата Оди. Моля да ме извинят координаторите, защото заседанието с тях трябваше да започне в 17.30. Сега вече имаме 15-минутно закъснение, но има още желаящи да се изкажат. Господин Оди, благодаря, госпожо председател. По факта, че парламента изказва само становище, съветът може да отчете, че трябва да включи за участие гражданското общество, общество и да се приемат измененията в този смисъл връзката с новогодишната финансова рамка имаме проблем. Е, за 7 години е, е срока на финансовите перспективи, а Евроатъм за 5 години. И последният аспект във връзка с е, въпросите, които обсъждахме при ревизирането на Евратум, Европейския съюз трябва наистина да постигне високи е, постижения, особено е, що се отнася до извеждането от експлоатация на някои е, централи. Не, че съм против атомната енергетика, но чрез Общия център за изследвания трябва да разполагаме с най-добрите специалисти именно по отношение на затварянето и извеждането в експлуатация на някои мощности. Благодаря на колегата Оди. Сега, обръщам се към координаторите. Преводачите няма да останат след 18.30 така че трябва в 17.30 да започне това заседание. Но остават още два доклада на господин Чичестър и на господин Офин. Така че 30 секунди има следващия оратор. First... Съвсем Накратко, трябва да запазим средствата в бюджета за изследвания и трябва да кажа, че дебатът за ядрената енергия много често е емоционален и не се основава в такава степен на фактология. Затова трябва да отбърнем внимание на изследванията за повишаването на сигурността и може би тази идея ще бъде полезна за по-нататъчния ни дебат. Млъквам до тук. Благодаря комисията. Имате две минути. Много благодаря. Съвсем накратко. Браво на господин Скинър за отлично свършената работа. Абсолютно се подписвам под казаното от неколцина от вас. Първо за възможността на сигурността, която ще бъде от основно значение за Евратом и неговото бъдеще. И второ, въпросът за извеждането от експлоатация. Наистина, извежда се от а, употреба изобщо ядрената енергия на, в няколко държави. Това означава, че не трябват познания и подготвен персонал за тази цел. Това е нещо, което не трябва да се пренебрегва и се радвам, че депутатите подчертава значението за техническото извеждане на мощности от експлуатация. Това исках да допълня. Браво на господин Скинер. Благодаря ви. Сега за заключително изказване е, на господин Скинер. Две минути. Съвсем накратко, благодаря на докладчите Сянка и на комисията. Ще говоря с, с господин Бутиков а, и по въпросите, по които той смята, че не е а, това наложително. А, беше много интересен дебат. Ако имате други въпроси извън засегнатите сега, моля да се свържете с мен, за да подготвим съответните компромиси и да обърнем нещата в желаната посока. Благодаря ви. Благодаря, колега Скинер. Сега Продължаваме с следващата точка в дневния аред. а именно доклада на господин Калфин. Имате думата. Форд. Аз като стигнем до Чичестърския доклад, ще се престоря, че съм господин Чичестър от негово име. Само това исках да допълня. Ford, please. thank you. Um, so, on behalf of, of Giles Chichester, who, as you will... Е, благодаря, че ме поправихте. Да, сега господин Чичестър, от негово име говоря, той се извинява, че не е тук. В момента е, говори с председателството по тема, която е свързана с е, НИСА той ми обясни, че става въпрос за историята на присъединяване на България, на Литва и Словакия към Европейския съюз, при което те се съгласили да се изведе от, е, от експлуатация различни блокове от техните АЕЦи и съответно да се, е, се казва, че с предвидените първоначално средства за спирането на реакторите, извеждането им а, от а, експлуатация не са достатъчни, за това се а, е, е поставя под риск осъществяването на този план. Трябва да се направи преоценка на първоначално заложените цели, за да може да се насочат необходимите за извеждането от експлуатация средства. Той обяснява, че въпросът е технически, касае правното основание, в частност, що се отнася до Литва Съветът е предложен да има регламент, който да е от две части. Отделен регламент с отделна правна, правна обосновка, която се отнася до Литва и друга, която пък да се отнася до България и Словакия. Джайлс проявява разбиране към идеята да има такова разделяне, склонен е да се съгласи с, с съвета по този въпрос. Европейската комисия обаче, доколкото аз разбирам, не е съгласна с виждането на съвета. Джайлс моли колегите от целия парламент, от всички негови части да споделят своето мнение, какво смятат те по отношение на правната, правното основание. Ако имат идеи, моля да ги споделят с него. Аз ще изслушам от негово име вашите изказвания. Сега благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Видал Квадрас. Благодаря ви. Сега, по, по доклада Чичестър. контрол del cumplimiento de las metas. Ясно е, че господин Чичестър иска да има контрол на а, целите, които са залегнали, т.е. извеждането от експлоатацията на ядрени реактори в тези три страни. Всичко свързано с ядрените отпадъци, помощ, помощта за смягчаване последиците и така нататък. Това ни беше представено от госпожа Фортута. Ей сега. Но, Струва ми се, че трябва да бъдем предпазливи и да внимаваме дали няма някакви е, несъответствия и разминавания. Казва се, че до януари 2014 година тези три държави членки трябва да предоставят гаранции за това, че ще могат да изпълнат поетите от тях обещания. Също времено се казва, че преди 1 януари тези три страни трябва да предоставят на комисията информация относно спаз, спазването на условията. Така че за, за това струва ми се, че измененията трябва да бъдат наистина да има да бъдат последователни и да има приемственост. Тоест да имаме еднаква гъвкавост в едното предложение, както и в другото. Не можем а, е, да имаме разминаване. Второ, трябва да видим дали тези три страни могат да бъдат е, обединени в един и същи регламент. За Литва става дума за малко по- специфични обстоятелства, според мен нещата трябва да бъдат, там трябва да има отделен регламент. Защо е необходимо всичко да бъде в един регламент. Като цяло предлож... предложението на господин Чичестер е добро, но и мисля, че с някои подобрения ще можем да постигнем компромис с колегата Калфин. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Трябва да първо да обсъдим правната основа, както това беше споменато, трябва да имаме едно последовател, един последователен подход към всички държави членки. Второ, трябва да има а, връзка между по помощта, получена от Европейския съюз и, необход... и необходимите е, средства и за изпълнение на поетите от е, държавите членки обещания. В е, доклада на господин Чичестър се споменава и директивата за управление на ядрените отпадъци. Трябва да видим доколко трябва да има връзка между тези два аспекта и още нещо условията екс-анте е, господин Чичестър предлага промяна в това, мисля, че това, е също, това също може да бъде обект на обсъждане. Благодаря ви. Колегата Армс. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ähm, Пожо председател, е, моята политическа група счита, че новия подход на Европейския, Европейската комисия от 2014 и 2020 е подходящ. Същевременно обаче смятам, че трябва да има равнопоставеност между отделните страни и считаме и настояваме да а, се вземе предвид и позицията на Сметната палата, тъй като Сметната палата е заела много ясна позиция относно финансирането на извеждане от експлоатация на а, реакторите. Всяка една държава държава членка не е изпълнила изцяло обещанията си, а, така че струва ни се, че има много проблеми, свързани с складирането на отпадъци и смятам, че ще трябва по-нататък по време на дискусията да вземем предвид позицията на Сметната палата. Всеки един трябва да е от изчете, защото според нас има важни аспекти, които не са взете прияти. Господин Калфин най-вероятно си спомня, той беше докладчик на времето. Тогава а, се питахме дали е, трябва да подкрепиме предложението. За това тогава повечето членове на комисията така смятаха, че трябва щедро да се използват средствата. Но на практика виждам, че няма недостатъчно е подготвено извеждането от експлуатация от тук нататък следва. Важен е пленум затя. Благодаря за думата. А, името ми се произнася Пашка. Между другото, не искам да ви натоварвам сега с технически и финансови подробности, свързани с европейската помощ за извеждането от експлуатация на ядрените реактори в Литва, България и Словакия. Искам да кажа, че в предложението на комисията има лек дисбаланс по отношение на помощта, която се предлага за България и Литва. Там се е, говори за временното складиране на е, е, ядрените отпадъци и за окончателното депониране на течните отпадъци. В е, случая за Словакия обаче не са предвидени съответните компенсации, затова искаме е, да се коригира този дисбаланс или като се е, отчете това, като се повиши съответно общия размер на, отраба, на помощите за отработеното гориво с оглед на окончателното извеждане на реакторите от експлоатация. Благодаря. Благодаря. Господин Банчитис. Kad iškėlė iš tikrųjų tam tikrus klausimus, kurie благодаря много, госпожо председател. Благодаря на докладчика за въпросите, които бяха засегнати. Те са изключително важни, са свързани с извеждането от експлуатация на тези централи. Всичко това е свързано с много технически и финансови въпроси и трябва да бъде вързан с политически решения, взети преди 8 години. Това извеждане от експлуатация е изключително важно и ще и изиграе сериозна роля в взаимоотношенията между отделните държави на ЕС. Трите държави се ангажираха с извеждането от експлуатация на тези атомни централи, но те са различни, имат различни технически данни. Колегите споменаха за това и в момента се търсят решения на различните е, проблеми. Литва е, е подписала четвъртия протокол е, при присъединяването си. В този протокол е, се посочва, че не само ще има помощ от ЕС за изваждането от експлоатация, но ще бъдат отчетени и социалните последици от е, изваждането от експлоатация на тези мощности. Е, става дума за финансова помощ в резултат на затварянето на тези мощности сега внасяме електроенергия, преди изнасяхме и плащаме много високи цени. Най-високата цена плащаме за природен газ в Европа. И тези въпроси подлежат на дискусия. Не трябва да забравяме направените обещания преди години. Те трябва да бъдат спазени. Господин Оди, благодаря госпожо председател тези, които споменаха тук Сметната палата в бюджетната комисия за бюджетен контрол, изготвихме доста твърд доклад. Става дума всъщност за половин милиард. Наистина трябва много добре да бъдат управлявани в Европейската комисия тези програми. Така че тези средства, трябва да бъдат много внимателно проследявани как се освояват. И Европейският съюз трябва да бъде перфектна при управлението на тези програми. Така че призовавам ви да се запознаете с доклада на а, нашата комисия за бюджетен контрол. А, Колегата Маринеско, благодаря госпожо председател. Повтарям, ще повторя това, което каза господин Оди. Два доклада са на Комисията за бюджетен контрол, така че призовавам колегите да ги прочетат. Има и доклад осъществи се и мисия, посещение на атомната централа в Литва. Трябва да подкрепим предложението на комисията, защото това предложение слага ред в тази дейност, до, до тук недобре управлявана. Благодаря. Комисията. Uh, Благодаря, госпожо председател. Предвид на това, че имам малко време, ще припомня две неща. Нашето предложение за регламент е съзвършно с на, а, първия доклад на Маринеско от а, парламента, както и на Европейска сметна палата. За това имаме тези предварителни условия. Второ, и искам да кажа по отношение на правното основание, че имаше постигнато съгласие между ръководството на трите институции, парламента, комисията и съвета, че всички европейски разходи трябва да носят, допринес, да носят добавена европейска стойност. Такава една стойност е ядрената безопасност. За това това се отнася и за трите държави. Това е част от е, нашият договор за, енер... за атомната енергийна общност. Затова смятаме, че това може да бъде енергий... е, ползвана като е, правно основание, когато говорим за Литва, защото може да се интерпретира по този начин а, ядрената сигурност. Както каза и господин Фол, трябва да разглеждаме по подобен начин и въпросът за отработеното гориво като част от сигурността. Затова не сме съгласни да има две различни правни основания. Благодаря. Благодаря сега господин Чичестър за за а, последни думи. Благодаря. А, извинявам се, госпожо председател и колеги, че не можах да бъда тук в а, началото, но бях а, на друга среща също така важна за ЕНИСА. А, знам, че чакахте доклад, а, който да бъде ясен и да няма спорони въпроси, но има няколко неща, които не са така прости. Очевидно, едно от тях е тази дискусия за подходящо правно основание. Според мен тук е необходимо да се проведе допълнително обсъждане, защото аз изпитвам разбиране към доводите, касаещи позицията на Литва и ще видя също така как ще се развият разговорите с комисията и съвета, за да намерим едно удачно решение. Също така очаквам да имаме НЕТА и формална среща с докладчиците в Сянка, за да обсъдим поставените въпроси, касащи доклада. Очевидно е Европейският съюз трябва да осигури финансово и изискванията, които поставя към тези три държави да изведат от експлоатация своите ядрени електроцентрали. Трябва също така да се спазват и, фина, и съответните нормативни изисквания, когато се харчат европейски средства. Благодаря на Европейската комисия за това, че ни увери, че ще се включат и бележките на Европейската сметна палата а, такова е и моето предложение в пояснителния меморандум към а, проекта за доклад. А, а, евентуално а, се го видели. И след като проведем една така по-подробна дискусия, ще се радвам да продължим работата си, но първо ще имаме заседание с докладчите в сянка. Необходимо ли, е, госпожо председател, да определим дата за това? Благодаря, господин Чичестър. Вторник, 25 септември, 12 на обяд е крайния срок. Следваща точка е господин Калфин за повторната употреба на информация в обществения сектор. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Имаше няколко изменения, е, няколко заседания с е, докладчиците в Сянка. Предложението на комисията е така с е, много добра база за, за повече прозрачност и откритост на достъпа до публичната информация и за увеличаване на прозрачността като цяло. Смятам обаче, че има някои въпроси, на които трябва да се отговори преди да приемеме окончателно решение. Първо трябва да вземем предвид а, всички разпоредби, свързани с а, залегнали в директивите за зачитане на личния живот, защита на личните данни и какви ще бъдат, каква ще бъде цената за последващо използване на информация. Това може да бъде един чувствителен проблем по-нататък. Също така някои, може би малко по-незначителни проблеми, свързани свързани с допълнителния контрол при предоставяне на данните и е, допълнителни разходи с предоставяне на тази информацията, като всичко това е някъде може да се включи в директивата свързана с, публи, с обществените библиотеки и така нататък, така че просто трябва да намерим едно решение на някои от тези проблеми преди да приемем окончателния текст. Благодаря, госпожо председател. Аз съм абсолютно съгласен с господин Калфим относно повторната употреба на тази информация. Това е един ключов елемент и аспект от стратегията 2020 година. Целта на директивата беше да установи условия за тази повторна употреба и да се премахнат някои от ограниченията и препятствията в рамките на единния пазар. За мен доклада Калфин е е в правилната посока, като набляга на защитата на личните данни и поверителността ролята на независимия орган и според мен обаче проблема свързан с разходите може да бъде малко спорен. Дали само допълнителните разходи трябва да се отчитат или не, аз смятам, че някои Е, държавни органи получават доста значителни средства е, от е, тези, предоставяне на тази информация, така че това може да бъде един проблем. Так, но съм сигурен, че ще можем да постигнем компромиси. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря на докладчика. Съгласна съм, че публичната информация и нейното повторно използване крият голям потенциал. Съгласна съм с изразените опасения на докладчика по отношение на допълнителните разходи и съответно допълнително увеличение на цената. Чакам мнението на съвета по отношение на достъпа до откритите формати откритото публикуване на данните. Все пак смятам, че въпреки включването на културния сектор като метаданни от библиотеки, архиви и музеи. Тук са пропуснати обществените радио и телевизионни а, канали. Те се издържат а, от бюджетните средства, за да а, изработят съответната радио и телевизионна продукция. А, сега, а, ако, например, сте родени 54-та година или преди това, сигурно сте свидетели на цялата европейска история на телевизията. Ако сте родени 80-те години, обаче не знаете какво е станало преди вас. А, и а, бихме могли да се възползваме в социален, културен а, план много от повторната употреба на тези стари предавания в съкровищницата на радиото и телевизията в Европа. Благодаря. Благодаря. Мисля, че няма май представител на комисията. Бихте ли е, поели вие тази функция? Да, искам да благодаря на парламентарната комисия, на депутатите като представители на съответните групи, които се изказаха в подкрепа. Ще се радваме и да продължим да работим нататък, заедно да стигнем до окончателен вариант на текста. Както си представете, в съвета още не са приключени дебатите, така че има възможност да направим така, че а, подчертаните в предложението на комисията идеи да получат ясна формулировка и също да се гарантира защитата на личните данни. А с други думи, правото за повторна, повторна употреба да не наделява над правото на защита на личните данни и на личния живот, което също бе обсъдено тук да се постигне е, надлежен баланс е, между е, това повторно използване за предпочитане безплатно, но ако се обоснове необходимостта срещу една малко по-висока такса, свързана само с допълнителната услуга и тази такса да не бъде висока в никакъв случай. Благодаря, господин Калфен за заключение. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ясно очертахме останалите проблеми. Те не са толкова много, макар че не бих искал да ги омалуважавам. Обеден съм, че в парламента ще стигнем до една консолидирана позиция и след това ще предложим това като текста на съвета. Благодаря. Благодаря. 27 септември е по обяд, това се пада четвъртък, е крайния срок за внасяне на вашите изменения. И сега, утре продължаваме в 9 часа сутринта е, заседанието. След това ще имаме е, гласуване. За колегите, за които не е необходимо да присъстват на заседанието на координаторите, довиждане, моля да излезете от залата, за да преминем веднага към заседание на координаторите. Благодаря.